Can we start? Uh, welcome to everybody. Добре дошли на всички. I view the voting list? Uh, Полагате ли с списъка за гласуване? И картите за гласуване? Stare subito all'adozione dell'agenda. И така, веднага ще премина към времето на дневния ред. Както знаете, днес имаме да гласуваме два пъти, много важно и определихме следващото гласуване. Искам да разбера, за, дали се съгласни с дневния ред? Dziękuję bardzo Panie Przewodniczący. Nie mam karty przy sobie. Zostanie mi doniesiona, to We, we go okay. slowly. Okay. We can, uh, we can uh, wait a little. Eh? And so you can... Uh, Може да изчакаме малко докато намерите картата си. Куна. И така, да преминем към второто съобщение, което е са протоколите от миналата, миналата среща, ако има някакви забележки. Считаме, че са прети. Така, по отношение на гласуването френски, немски, италиански, гръцки, испански, чешки, естонски, унгарски, по полски, български и румънски, като пасивни езици, холандски и датски. И така, както миналия път, искам само да ви съобща, че решенията на координаторите, срещата, която се състоя на 11 януари и на 12 бяха отложени, бяха приети, нямаше никакви забележки, в рамките на срока до 14. И докато чакаме всичките да се снабдите с вашите карти, преди гласуването искам да се възползвам за една минута, да кажа две неща. Ще гласуваме, след това на четвърти ще видим какви са приоритетите на нидерландското правителство с двамата министри на културата и образованието ще се след Първото на четвърти се среща, прощавайте, на първи, на първи и на четвърти. Ще се опитаме що се отнася до тези две, два доклада, които днес ще имаме. Искам само да кажа една дума. В момента е, живота в Европейския съюз е доста тежък. Сигурно го знаете. Знаеме, че е, се вземат важни решения. И така, за е, някои ценности на Европейския съюз, говори се за образованието и за културата, които са бъдещето на Европейския съюз и мисля, че това нещо си дава сметка не само правителството, но и гражданите. Така че очакваме решенията на а, съвета. Днес се говори да се прекрати с Шенген временно. А, после се, говори се за Еразъм. Децата от Еразъм си представят а, Европа като едно място на свободно движение, растеж и така нататък. Аз смятам, че ще бъде лесно да се съборят, да се наложат всъщност бариери на цялото това поколение. И втората забележка, която исках да направя е, че следващата сряда, 7, 27 януари, ще бъде ден на паметта на Шла. Това е много важен момент. От три години се подготвя с една постоянна инициатива с еврейските общности и всичките заинтересовани страни. Искам да поканя всички вас по този повод в сряда в Менуин в 12.45 на 27 сряда така че това е едно събитие, което е много важно и сега може да започнем. Колега Уента. Allora, we can take in, in account your vote, okay? Because you are coming... Ще вземем преди вашия глас, тъй като е време вече постигнато гласуването. И така, сега да преминем към първото, първия доклад. Това е становището. Първото становище, което ще гласуваме. Това е, е доклада на Дамян Драгичи по този интересен е, е, проект Learning in School. Мисля, че е много важно да го кажа. Неговия проект беше представен на 12 ноември и за 19, за 19 ноември получихме много а, изменения. Благодаря на докладчика, благодаря и за секретарията за свършената работата и в този момент не знае дали колегата Драгич иска да каже нещо преди да започне гласуването. Само бих искал да благодаря на всички колеги, на докладчите в Сянка и на секретарията за оказаната ми подкрепа. На мен и на доклада им. Благодаря ви. Е така, може да започна с гласуването. Всичките си сте се снабдили с карти. Започваме с е, компромисно е, изменение 3. Така, за, против и приема се. 51 во изменение на следващата страница. За, против, задържали се, отхвърля се. Отиваме на компромисно решение 4. Приема се 57 изменение за против въздържали се, отхвърля се 60-то изменение на следващата страница за против въздържали се, приема се пето изменение за против въздържали се, приема се 68 изменение това е устно изменение и така. За всичко, което е включено, окей, okay, за. Против, въздържали се, приема се. Отиваме на изменение 6 на докладчика за, против, въздържали се, приема се. 78 изменение за, против, въздържали се, отхвърля се. 70, 79 за, против, въздържали се, от се. Така ще продължим. Изменение 80, Майер, за, против, въздържали се, отхвърля се. 81 за, против, въздържали се. Може би се отхвърли, но трябва да проверим. Така, моля да гласувате. Гласуването приключи. Може би да го обърнете. И така продължаваме с 82. За, против, въздържали се, приема се. 83. За, против, въздържали се, приема се. Компромис 7 за, против, въздържали се, приема се. Продължаваме с компромис номер 8 за, против, въздържали се, приема се. Продължаваме с 92 за, против, за, против, въздържали се, приема се. Продължаваме с компромис 9 на докладчика за, против, въздържали се, приема се. Продължавам с компромис 10 за, против, въздържали се, приема се. Продължаваме с изменение 107 на следващата страница. На Доминик Билде за, против, въздържали се, отхвърля се. 108 за, против, въздържали се, отхвърля се. 109 за, против, за, против, въздържали се, отхвърля се. 110 за, против, въздържали се, отхвърля се. 111 за, против, въздържали се, приема се. 112 за, против, въздържали се, приема се. Компромис 23 за, против, въздържали се, приема се. Продължаваме с изменение 114 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. Изменение 115. За. Против. Въздържали се. Приема се. Компромис 11. На докладчика за. Против. Въздържали се. Приема се. Изменение 109. 119. За. Против въздържали се, отхвърля се. 120 за, против, въздържали се, отхвърля се. Нека да направим проверка. Моля, гласувайте. По изменение 120. Uh, close the vote. Край на гласуването. Отхвърля се. 122 за, против, въздържали се, приема се. 123 за, против, въздържали се, приема се. Компромис 12 на докладчика за, против, въздържали се, приема се. Продължаваме с изменение 131 за, против, въздържали се, отхвърля се. Изменение 134 за, против, въздържали се, отхвърля се. Проверка добре. Моля, гласувайте. Прекратете гласуването. Отхвърля се. Изменени 135. За против, въздържали се, отхвърля се. Компромис 13 за, против, въздържали се, приема се. Изменение 137 за, против, въздържали се, приема се. 138 за, против, въздържали се, приема се, но нека да направим проверка, моля гласувайте. Да Прекратете гласуването. Приема се. 139 за, против, въздържали се, отхвърля се. 143 за, против, въздържали се, отхвърля се. Продължаваме с 144 за, против, въздържали се, отхвърля се. 145 за, против, въздържали се, приема се. 146 за, против, въздържали се, отхвърля се. 147 за, против, въздържали се, отхвърля се. 150 за, против, въздържали се, отхвърля се. 151 на Марагал за, против, въздържали се, приема се. 152 за, против, въздържали се, отхвърля се. Компромис 14 за, против, въздържали се, приема се. Продължаваме с компромис 15 на следващата страница. За, против, въздържали се, приема се. Продължаваме с компромис 16 за, против, въздържали се, приема се. Изменение 160 за, против, въздържали се, отхвърля се. 162 за, против, въздържали се, отхвърля се. 163 за, против, въздържали се, приема се. 164 за, против, въздържали се, отхвърля се. 165 за, против, въздържали се, отхвърля се. 166 за, против, въздържали се, отхвърля се. 167 за, против, въздържали се, отхвърля се. Проверка. Моля, гласувайте. Изменение 167. Край на гласуването. Отхвърля се.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 385 за, против, въздържали се, отхвърля се. Компромис 19 на докладчика за, против, приема се. Компромис 24 за, против, въздържали се, приема се. Искате да направим проверка? Добре. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Има някакъв проблем с системата ли? Още веднъж. А, не работи. Приема се. 15 гласа за, 11 гласа против. Извинете, 12 гласа против. Изменение 187 за, против, въздържали се, отхвърля се. 188 за, против, въздържали се. Мисля, че е прието, но нека да направим проверка. Моля, гласувайте. 188. Край на гласуването. Отхвърля се. Продължавам с изменение 193. На следващата страница за, против, въздържали се. Отхвърля се. 194 за, против, въздържали се, отхвърля се. 195 за, против, въздържали се, отхвърля се. 196 за, против, въздържали се, приема се. 197 за, против, въздържали се, отхвърля се. Компромис 20 на докладчика. За, против, въздържали се, приема се. Продължаваме с изменение 205. Изменение 205 за. Против, въздържали се, отхвърля се. 208 за. Против, въздържали се, нека да направим проверка. Мисля, че е прието, но не съм сигурна. Моля, гласувайте. Прекратете гласуването. Приема се. С два гласа повече. 209. За. Против. Въздържали се. Нека да направим поверка. Моля, гласувайте. Прекратете гласуването. Отхвърля се. Изменение 211 на Адинол за против, въздържали се. Мисля, че беше отхвърлено. Нека да направим проверка. Моля, гласувайте. Прекратете гласуването. Добавим още един глас против. Може би трябва да пробвате някоя друга машина. Още един глас против. Отхвърля се. Компромис 21 на докладчика за. Против. Въздържали се. Приема се. Продължаваме с компромис 22 за. Против. Въздържали се. Приема се. Изменение 220 за. Против. Въздържали се. Мисля, че беше приятно, нека да проверим. Моля, гласувайте. Прекратете гласуването. Извинете, не, не видях ръката ви. Отхвърля се така случай. Изменение 222 за, против, въздържали се, отхвърля се. 221 за, против, въздържали се, отхвърля се. 223 за, против, въздържали се, Нека да направим проверка. Моля, гласувайте. Прекратете гласуването. Приема се. С два гласа в повече. 224 за против, въздържали се, приема се. 225 за, против, въздържали се, приема се. 226 за, против, въздържали се, приема се. 227 за, против, въздържали се, приема се. 228 за, против, въздържали се, отхвърля се. Точка от бил А, изменение трето за, против, въздържали се, отхвърля се. Изменение второ за, против, въздържали се. Нека да направим проверка. Моля, гласувайте. Прекратете гласуването. Приема се. Изменение пето за, против, въздържали се, отхвърля се. Изменение 6 за, против, въздържали се, отхвърля се. седмо за, против, въздържали се, приема се. 8 за, против, въздържали се, отхвърля се. Компромис едно на докладчика за против, въздържали се, приема се. Продължаваме с изменение 19 за, против, въздържали се, отхвърля се. Изменение 20 за, против, въздържали се, отхвърля се. 21 за, против, въздържали се, отхвърля се. 22 за, против, въздържали се. Нека да направим проверка. Моля, го супите, Прекратете гласуването. Приема се. 23 за. Против въздържали се. Отхвърля се. 24 за. Против въздържали се. Приема се. 25 за. Против въздържали се. Отхвърля се. 26 за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 Продължаваме с компромиса на 2 на докладчика за против съдържали се приема се. Устно изменение 39. Изменение 39 с устно изменение на Шойдрова за против въздържали се. Нека да направим проверка. Моля гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. Изменение 41 за, против, въздържали се, приема се. 43 за, против, въздържали се, приема се. И позоваване 17, изменение първо, за, против, въздържали се, приема се. И сега окончателно гласуване, по име на гласуване. Моля, гласувайте. Всички ли гласуваха? Прекратете гласуването. глас 23 гласа за, 4 гласа против, 1 въздържал се. Поздравления за докладчик Драгичи. Поздравления и на докладчите в Сянка за работата им и също така и на членовете на секретарията. А, искам да поздравя Марко, защото днес е за втори път да стана баща. Или вчера, не за много сигурна. Поздравления! И благодарим за работата. Пускаме ви да си тръгнете. And then we go to the second one. Продължаваме с вторият доклад, който ще гласуваме днес. Става въпрос за моят доклад – Excellent. Allora. Eh, voglio naturalmente ringraziare molto gli scelti. Да, искам да благодарим много на докладчика всяка и секретарята за помощта и всички, които ни помогнаха за чудесно свършената работа. Мисля, че това е едно много интересно становище относно бедността и перспективите. И така, знаете, че като Комисия култура приехме, ние сме вътре в този мейнстриминг approach във всичките комисии, защото е съвсем ясно, че се работи по ролята и съдбата на жените, като фокусираме се върху това как образованието и бедността са свързани това е една тема, която касае жените, които имат този контраст, който но плащат друга цена и е, ще бъда много кратка. Искам да благодаря и ще премина към гласуването. Започваме с параграф 1. Изменение 13 за, против, въздържали се, отхвърля се. Изменение 15 за, против, въздържали се, отхвърля се. Изменение 14 за, против, въздържали се, приема се. Изменение 16 на Джил Еванс, разделно гласуване, поискано от Ауди. Първа част за, против, въздържали се, отхвърля, приема се. Втора част за, против, въздържали се, приема се. Изменение 17 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. Мога да ви помоля да спасите тишина? Благодаря ви. Изменение 18. За. Против. За. Против. Въздържали се. Отхвърля се, но нека да направим проверка. Моля, гласувайте. Изменение 18. Прекратете гласуването. Отхвърля се с 2 гласа. Извинение 18. Разделно гласуване поискано от АОДЕ. Първа част за. Против въздържали се. Приема се. Втора част за. Против въздържали се. Приема се. Продължаваме с изменение 20 за. Против въздържали се. Приема се. 21 за. Против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 и седмо е само езиково изменение, така че няма да го гласуваме. 28 за, против, въздържали се, отхвърля се. Разделно гласуване по изменение 29, поискано от Ауде. Искате ли проверка на изменение 28? Добре. Гласуваме изменение 28. Моля, гласувайте. Прекратете гласуването. Отхвърля се. При всички положения. 29. Разделно гласуване поискано от АУДЕ за. Против. Въздържали се. Приема се. Втора част за. Против. Въздържали се. Приема се. Компромис 1. За. Против. Въздържали се. Приема се. Продължаваме с изменени 35. За. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 36 за против, въздържали се, приема се. 37 за, против, въздържали се. Нека да направим проверка. Моля, гласувайте. По изменение 37. Прекратете гласуването. Отхвърля се с 2 гласа. 38 за, против, въздържали се, отхвърля се. 39 за, против, въздържали се, отхвърля се. 40 за, против, въздържали се, приема се. 41 за, против, въздържали се, отхвърля се. 42 за, против, въздържали се, приема се. 43. Разделно гласуване поискано от НП. Първа част. За. Против. Въздържали се. как да направим проверка. Моля, гласувайте. Прекратете гласуването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 изменение 47. Прекратете гласуването. Отхвърля се. Равен бой гласа за и против. 48. Разделно гласуване поискано от Ауде. Първа част. За. Против. Въздържали се. Отхвърля се. Втора част. За. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 49. За. Против въздържали се, отхвърля се. Компромис 2 за, против, въздържали се. Нека да направим проверка. Моля гласувайте. Прекратете гласуването. Гласуваме компромис 2.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 Прекратявам ме гласуването. 24 гласа за, 4 гласа против. Много ви благодаря. И в частност на докладчите в сянка за отличната работа. Благодаря ви. Успяхме и да свършим на време с гласуването. Allora, we interrupt uh, ten... И така 10 минути почивка, тъй като представителите на Нидерландското председателство още не са пристигнали, така че в 4 часа подновяваме заседанието.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

Uh, dear colleague, we can start. I hope that uh, Уважаеми колеги, можем да започваме. Надявам се, че и останалите колеги ще се върнат в залата, защото направихме кратка почивка. Както знаете, имахме гласуване преди това. Allora, eh, I, I passed to, to Italian if you allowed me if you want to wear this. In any case, I, I am very, very, very glad to be to, uh, the honor to have. За мен е чест и удоволствие да приветствам с добре uh, дошъл министър Джет Босемакър. Министър на културата, образованието и науката. Това е една доста обширна област и както вече сме имали възможност да се срещаме два пъти, веднъж на форума с младежи преди няколко месеца. Освен това имахме един много интересен диалог, който беше беше много интересна среща преди председателството и споделихме някои приоритети. Видяхме и вярваме, че тази среща с министърката Мусумакер ще и след това в 4.45 трябва да пристигне и да другия министр, който ще се занимава с спорта. Но имаме време, за да може да споделим с колегите така иллюстрации за приоритетите на председателството. След това ще има и въпроси, и отговори на, на колегите. Трябва да кажа, че много се радваме, че приоритетите на холандското председателство са да председателство много добре си дава сметка, че е много тежък период за Европейския съюз и се надявам, че в а, приоритетите а, са включени и нов импулс на системите за образование, включително и висшето образование. И как, нещо, което очаквам от комисията от много време. От друга страна, знаем, че е, има една интересна комуникация, която скоро трябва да бъде представена за Skills and Jobs. Това е много силно подчертано във вашата програма за 2016 и новия дневен ред, що се отнася до Комисията за културата и образованието, ще бъде предмет на една обща среща между комисията ЕМПЛА и комисията култура, защото знаем, че целият процес на тези е, знания и умения, всичко това е свързано с темата за адаптирането на придобитите умения към е, новите изисквания. Така че се надявам, че е, ще всичко това бъде представено Струва ми се, че е интересна и една друга точка, която сте включили във вашите приоритети. Става дума за гражданството. Ние току-що гласувахме един доклад, който се казва European Union School. Доклад относно обучението и е, развитието на общите, на общите ценности и е, диалога, културния диалог, който стои пред Европа и третата, третия аспект, който виждам във вашият, нашия деверет, е това е културата, това е темата за а, дигитализирането. Това е една програма, която много държим. И всички теми, с които ще се сблъскам следващите и става дума за реформата на директивата за аудиовизуалните средства и за тази промишленост. Видях, че ще има една конференция на експерти по, тази, по този въпрос. Младеща също ще бъде една тема, която ще бъде в центъра на вниманието на колегите. Няма да губа време, защото искам да кажа, че разгледахме с много интерес вашите предложения за постиг... Това са много концентрирани, много точни цели на новото председателство. Това ще бъде това ще бъде годината, през която Европа ще върви много бързо напред и но ще има и много рискове. Така че това, ще, това касае най-вече новите поколенията. Затова ще дам веднага думата за едно бързо, един бързо, след това колегите също ще вземат думата. Благодаря. Voorzitter, leden van het Europees Parlement. Allereerst wil ik u hartelijk danken voor de uitnodiging om hier in het cultcomité te komen spreken. Да, искам да ви благодаря за това, за тази покана. За мен е наистина удоволствие да ви представя приоритетите на Нидерландското председателство на Съвет на Европейския съюз. Ще започна с приоритетите на председателство в областта на образованието, след това ще говоря за приоритетите в областта на културата и медиите. В цяла Европа е, преподавателите, е, отговорниците общо за образованието се сблъскват с е, тези сериозни проблеми, да подготвят младите за един свят, за новия свят. Сега това, което ние знаем със сигурност, е, че става дума за един гъвкав пазар, който има все по-високи изисквания. Става дума за едно сложно общество като нашето и във всичко това само знанията не са достатъчни. В един свят, където всеки ден сме се сблъскваме с сложни проблеми, имаме нужда от хора, които да могат да постигат прагматични и творчески решения. Хора, които да са гъвкави, които могат да сътрудничат които да разполагат с социални умения и с гражданска съвест, за да може да участват напълно в обществото и на пазара на труда. Знанията и уменията ще стават нещо все по-важно. Образованието трябва да вземе преди всичко това и именно така ще може да способстваме за изграждането на нова Европа. Дори и образованието да е национална компетенция, ние сме изправени пред някои предизвикателства и аз съм убедена, че Европа в е, общо може да се справи е, по-добре да работи в областта на образованието. И това беше доказано и в е, на скорошния Annual Group Survey и Education and Training Monitor. Отговорниците за образованието и политическите отговорници трябва да намерят ефикасен и адекватен отговор на тези предизвикателства и трябва да осигурят образование, което да позволи развитието на таланти и умения. Ние ще се съсредоточим върху всичко това и съветът ще реагира на европейския семестър. Става дума за социално-економическата конвергенция чрез образованието. Миналата година и даже наскоро, миналата седмица на пленарно заседание в Страсбург, Европейският парламент и вашата комисия обърнаха внимание върху е, значимостта на междукултурния диалог и възможността за развитие на лицата на пазара на труда. Това са много важни теми, които са свързани естествено и с приоритетите на нидерландското председателство. Нашите приоритети в областта на обучението са таланта, борбата срещу радикализирането и третата тема е проблемата, проблемите свързани с миграцията. Искам да се спра на трите набързо. Когато става дума за възможностите и талантите, съветът ще работи за да осигури по-добра връзка между образованието и е, е, пазара на труда. И това в светлината на новата стратегия на Европейския съюз е, по отношение на компетенциите. Ще организираме в този смисъл две конференции. Първата ще бъде Skills for Lifetime. В рамките на тази конференция ще видим до каква степен институциите на професионалното обучение могат да реагират по адекватен начин на променливия пазар на труда, за да може връзката между образованието и този пазар да бъде по-тясна и ще работя с е, колегата Ашер, който говори за политиката е, на, труда, на заедостта. Пощай. Така е, ще може да работим заедно в рамките на една нова програма за компетенции. Втората конференция касае висшето образование. Там става дума за връзки, които трябва да бъдат осигурени между необходимите компетенции и пазара на труда и изменящите се общества, да видим как модернизирането на висшето образование може да способства за едно инклюзивно общество. Това ще бъде в центъра на вниманието по време на тази конференция. Втория приоритет на нидерландското председателство е борбата срещу радикализирането. След ужасните атентати в Париж е много важно радикализацията радикализирането и значимостта на този е, на това явление да не обягват от е, вниманието на съвета на министрите. За да организираме дебатите в съвета, искам да заложа на три елемента от декларацията от Париж от март миналата година. Е, гражданството, засилването на ролята на преподавателя и е, участието на медиите. По време на съвета държавите членки ще може да обменят е, опит и да показват в какъв политически контекст държавите е, са основали тези теми. Трябва държавите да следят е, това, което следва тази декларация. И това всичко се вписва в диалога, който беше проведен в Страсбург миналата седмица. Последният ни приоритет е миграцията и в тази област съветът също ще има доста работа. Държавите ще могат да извличат някои заключения и да търсят адекватни решения за интегрирането на беженците в образователната система. Тази тема беше подчертана по време на последния съвет – по Люксембургското председателство и предвид развитието на събитията в последното, последно време е много важно да продължим да обменяме и да споделяме нашия опит в тази област. Става дума да не се забравя също, че социалното включване е много важен момент. Аз съм убеден, че между мигрантите има много хора, които могат да помогнат на да донеса допълнителна добравена стойност в нашите общества. Аз съм нетърпелива да работя с вас по всички тези теми. Така мога да приключа с частта образование и сега искам да представя приоритетите на нашето председателство в областта на културата и медиите. Изкуството, културното наследство, аудиовизуалните средства – изразява това, което ние сме, това, което ние представляваме, какво, това, което защитаваме, това, което ни свързва помежду ни в Европа. Но по ясен, видим начин това така се изразяват също и нашите различия в една Европа, която се учи, която е инклюзивна, която работи е много важно културните стойности да бъдат достъпни за всички граждани на Европейския съюз, каквито и да са на националните граници. Така че ние ще се сръчи върху видимостта онлайн и използването на европейското културно наследство. И края на месец юни ще организираме една конференция относно цифровото представяне на културните ценности. Но до тогава ще може да приемем на 31 май заключението на съвета. Съвета ще удари голямо внимание също и на Европеана. Това е общия ни проект за цифровото наследство. Европеана вече свързва 45 милиона предмети, които са в различни библиотеки, архиви и музеи. Десетки професионалисти в Европа се ангажираха в тази дейност и вече сме горди с това, но вече сме изправили през следващите предизвикателства. Става дума да участва по-голяма, по-широка публика в това изключително богато съдържание, което ние събрахме – под знамето на Европеана. Тази красива, тази великолепна цифрова колекция може да бъде от... показва как е, съдържанието на Европеана може да бъде използвано в областта на образованието. Да се говори за тази нова мисия на Европеана ще бъде основната ми цел, основната амбиция – също ще бъде много важно и да участват повече държавите членки. Европеян сама не може да направи всичко. Една солидна национална политика за цифровото наследство и участието на националните организации е нещо изключително важно, ако искаме да този проект да бъде съвечен с успех. Европеана зависи от годишни субсидии на Европейския съюз и доброволни участия на държавите членки. И се надяваме да постигнем един много по-добър и траен модел на финансиране по време на нашето председателство. Но се надявам, че съветът ще постигне споразумение на 31 май и приветствам това, че комисарът Ротингер също изрази е, важността на този въпрос. И днес очаквам вашата реакция, вашето предложение относно Европеана. Знаят, че Европейския парламент беше много положително настроен към тази програма и се надявам, че вие ще продължите в бъдеще по този път. Всичко това, дами и господа, ме води до следващия наш приоритет аудиовизуалните средства. Какви са проектите на председателството? И съветът също очаква предложението на Европейската комисия за ревизия на директивата относно услугите в областта на аудиовизуалните средства, но това предложение няма да бъде готово преди пролета. Междувременно ние ще проведем дебати по е, важни е, въпроси, като ревизиране на въпросите, свързани с е, авторското право и други. Председателството ще организира през март конференция относно аудиовизуалната политика и резултатите ще бъдат взети под внимание по време на дебата между министрите в съвета, като ще бъде поставено ударението върху обмена на аудиовизуални творби, подобряването на това разпространяване на европейски филми, на серии, фейлетони, документални фирми и други, вече е отдавна една цел на политика на Европейския съюз. Цифровата революция донася едно ново измерение. Използването на тези средства се променят, особено сред младите. А освен това, имаме и много други участници на пазара, като предприятия за телекомуникация и разни други такива аудиовизуални услуги и тези предприятия, предприятията развиват вече нови и нови стратегии. Ние, политическите отговорници, трябва да реагираме по критичен начин, като преразгледаме нашите собствени политически инструменти. И за заключение, без да изпреварвам, разбира се, заключенията на парламента и на съвета, какъвто и да е резултатът, ние знаем, колко културата и медиите са важни. Става дума за нещо повече от економиката и от заедостта. Културата и медиите са и а, лицето, гласът и биещото сърце на една свободна и демократична Европа. Аз съм убедена, че тази идея ще си остане водеща идея в европейската политика за бъдеще – и искам да се ангажирам лично с цялата си душа и сърце, за да направят това възможно. Дами и господа, аз искам, вече очаквам с нетърпение вашите въпроси, вашите становища и ви желая добро сътрудничество за идния семестър. Благодаря. Благодаря ви. Тези предложения се вписат, разбира се, с нашите идеи вие цитирахте някои теми, които бяха и предмет на важни доклади, които комисията вече изготви и вече които са писали в парламента, както междукултурния диалог, гражданството и разбира се въпроси, които са в областта на културата, като достъп до културата, до аз също и новието цифрово предизвикателство. Ние изготвихме един, представихме един много важен доклад на, на предишното пленарно съвещание в Страсбург. И работим също и по въпросите свързани с иммиграцията. Имаше за известно време едно изслушване относно интегрирането на иммигрантите. А също така имаше един много важен семинар на темата за превенцията на радикализацията. Също казахме, че трябва да се участва много, много повече в областта на висшето образование и мисля, се работи по едно изследване, което за мен ще е много важно. Става въпрос за интернационализирането на висшето образование в Европа. И така, три минути на координаторите на групите и по две минути за останалите членове, за да може да има достатъчно време за отговорите. Ферайан, Камеревец, Суперс. Това са лицата, които поискаха думата. Ферайан. Благодаря ви за това, че сте сред нас днес и за това, че ни представихте вашите приоритети. Вие повдигнахте два аспекта, които са в сърцевината и на нашата работа. Аз обаче бих искала да получа малко по-подробна информация във връзка с следното. Ние бихме могли да играем координационна роля в случая, тъй като много от въпросите, които повдигнахте, са в правомощията на държавите членки. По отношение на интеграцията на бежанците и на мигрантите и по отношение на превенцията на радикализацията. Определено това е в правомощията на държавите членки, но аз бих искала да разбера какви са средствата, които възнамерявате да задействате, за да помогнете на държавите членки в това отношение? Смятам, че е добре, че имате желание да предоставите обучение на младите хора, да се борите с безработицата, но е важно да знаем с какви точно средства смятате да го направите да не забравяме базовото образование и базовите компетенции. Гласувахме доклад за начина по който Европа трябва да бъде преподавана в училищата. Ние не сме изолирани в Европейския съюз, изцяло зависим от волята на държавите членки. Налице е голяма опасност. Европа може да се разедини. Ето защо значението и същността на Европейския съюз трябва да бъдат разбрани от европейските граждани. И това разбиране трябва да се преподава в училище. А относно Европеана. За мен беше удоволствие да чуя, че възнамерявате да подкрепите този инструмент в дългосрочен план. Винаги сме се опитвали да осигурим средносрочна подкрепа. Не винаги е било лесно, защото от съвета винаги ни се казва, че културата е в правомощите на държавите членки. Важно е да знаем с какъв бюджет трябва да разполагаме на европейско равнище – така че за мен беше удоволствие да чуя, че има подобно желание и в съвета. Чудесно е, че Нидерландското председателство желая да предостави подкрепа. Ja, vielen herzlichen Dank. Vielen herzlichen Dank, Frau Ministerin, äh, auch von meiner Seite, dass Sie heute. Благодаря, госпожо председател. Благодаря, госпожо министър, за това, че сте сред нас днес, за да представите приоритетите на нидерландското председателство. Аз няма да се спирам на всичко, което казахте, тъй като тя засегнахте много аспекти във вашето изказване. Ще се спра само на две неща. Вие говорихте за културата и медиите, които сами по себе си си имат своята ценност и които са необходими в демократичното общество. Те не трябва да бъдат смятани за стоки. Тяхната ценност е нещо много повече от това. Ето защо би трябвало да засилим това измерение. Наистина бих искала да изясните позицията си, защото много често принципи, тези принципи и ценности а, биват забравени от нашите събеседници. Когато говорим за медии, обикновено се обсъждат економическите аспекти, а не а, демократичните ценности или стойността на медиите като такива. Аз бих искала да ви приканя да използвате правилните думи в това отношение. предполагам, че ще обсъждаме и преразглеждането на директивата за медиите. Може би това ще се случи тази година по време на вашето председателство. Не трябва да забравяме този преглед относно конвергенцията на медиите, повтарям, не трябва да ги разглеждаме само с оглед на економическите аспекти. Несъмнено, знаете, че в много от докладите сме изразявали желание да получим подкрепа от съвета. Защото със сигурност културата може да изиграе важна роля в економиката и растежа на Европейския съюз. Отговора, който получаваме, е, че Европейската комисия не проявява особен ентусиазъм в това отношение. Много често ни се казва, че културата няма нищо общо с економиката и с растежа, нещо с което не можем да се съгласим. Смятаме, че това е от изключително значение за а, държавите членки, защото много държавите членки вече бяха извършили подготвителна дейност за годината посветена на тази тема. Нека да направим всичко възможно, така че 2018 година да бъде годината на европейското културно наследство. Thank you. Um, yes, thank you very much for... Uh, Благодаря ви за това, че ни давате възможност да отговорим на вашите въпроси ще започна с въпроса за Европеана. Да, аз проявявам голям интерес към този проект. По него бяха изготвени два големи доклада и за мен ще бъде наистина удоволствие, ако успеем да открием решение на Европеана не на годишно равнище, а в дългосрочен план. Ето защо трябва да работим по-усилено, така че да стане ясно, че е в интерес на всички ни европеана да има отделен бюджет, отделен от европейския. И трябва да се борим за тази идея. Това трябва да е част от средносрочния преглед на МФР. Може би знаете, че сега се носят слухове за това дали ще има такъв преглед. Аз мятам, че той трябва да се проведе и европеана трябва да бъде включена в прегледа. На въпроса за радикализацията. Проведохме няколко изслушвания в това отношение и стана ясно, че е важно да има преподаване на различните вероисповедания в училище, без обаче да се спираме по-отделно на различните вероисповедания. Учениците трябва да знаят за различните религии. От различните проучвания и от мюсюлмански жени, които работят в това отношение, знаем, че жените играят важна роля в семействата. жените също се нуждаят от обучение за по-отворено тълкуване на Корана, защото жените са тези, които обикновено се сблъскват с радикализираните си деца. Затова можем да играем много важна роля по отношение на това стрикно тълкуване на Корана. Необходимо е повече финансиране, повече програми, за да може да областим жените да прилагат това по-широко тълкуване на Корана. Не зная дали нидерландското председателство възнамерява да направи нещо в това отношение. Колегата Дяконо има думата. Не, поправя се председателката. Нека да чуем а, първо колегата, след това ще ви дам думата на вас, господин Дяконо. Една минута имате. Благодаря ви. Благодаря ви за това, че сте сред нас днес. Имам три въпроса. Като министър на културата наскоро си припомням, че имаше възможност всяка държава по време на своето председателство да а, рекламира своята а, култура и своите традиция. Спомням си, че преди време доста беше урязан бюджета в областта на културата. Дали вашето председателство възнамерява да увеличи бюджета в тази сфера? А следващия ми въпрос е свързан с статистиките и тяхното използване. Статистиките, които използвате, за да се докаже економическата стойност на артистичните прояви. Противно на това, което казаха колегите, смятам, че Европеана се нуждае от повече реклама. Европеана трябва да се рекламира сама. Та в този смисъл, възнамерявате ли да направите някаква рекламна кампания на Европеана? Колегата Диакона има думата сега. Mulțumesc да, министр, им воеса в Ели. Благодаря ви, госпожо министър. Добър ден, бих искал най-напред да ви е, приветствам с добре дошла. Вие засегнахте всички теми, към които проявяваме интерес и ние. Засегнахме идеята за Европейската година на културното наследство, говорихте също и за Европеана – Нека ви кажа нещо. Не се съмнявам, че сте разбрали, че за да се преборим с радикализацията и с последващите от нея явления, оръжията няма да ни помогнат, защото трябва да се преборим с радикализацията чрез европейските ценности. Затова трябва да насърчаваме европейските ценности наред с останалите отбранителни техники. Чудесно, казва председателката, се вписахте във времето колега, колежката Еванс. Thank you very much. Благодаря, госпожо председател. Благодаря, госпожо министър, за уводните ви думи. Радвам се, че поставихте акцента върху образованието и обучението. Един чудесен доклад гласувахме днес след обед в това отношение и във връзка с борбата с безработицата и постигането на равенство на половете. Повдигнахте много теми но несъмнено всички сме съгласни, че гражданското общество и НПО трябва да бъдат приобщени. За да може да стигнем до хората, трябва да говорим на техния език, буквално. Аз а, си спомням, че преди в нашата комисия сме гласували различни доклади за а, малцинствата, техните култури и винаги сме казвали, че трябва да се направи повече, за да може те да бъдат подпомогнати. Това си е предизвикателствата на Европейския съюз днес и би било добре да чуем от вас как да намерявате да действате в това отношение. Тома, аз бях UK. <laughs> Следващия представител на Обединеното кралство. Благодаря ви. Благодаря ви за това, че опоменахте доклада за междукултурния диалог, по който бях докладчик и който бе прият без никакви изменения, бе одобрен с голямо мнозинство миналата седмица, нещо с което се гордея. Нека подчертая факта, че е, реших в доклада младите хора да бъдат разгледани положително като потенциал, който предлагат за нашите общества – Младите хора не са се родили за да мразят, а за да живеят всички заедно. Аз съм от северо-западна Англия и там имаме едно сдружение на млади хора, като тези млади хора тази година решиха да работят под надслов да образоваме, а не да налагаме диктат по неофициален път и по официален път на това сдружение на млади хора се дава платформа. Тези млади хора идват от най-различни сфери и са с различен етнически происход и всички са обезпокоени от омразата към хората с увреждания и към хората от групата ЛГБТИ неофициално обучение се а, предлага в това отношение. Вие възнамерявате ли да работите в този смисъл? Колегата Хименес Барбато. Sorry because we have to finish this, but you know. Thank you. Bye bye. Bueno, pues felicito a la ministra holandesa de Educación y Cultura por su discurso sobre ciudadanía. Бих искала да ви поздравя, госпожо министър, за речта, която произнесохте и за това, което казахте във връзка с Европеана. Важно е да се проведе европейска дискусия, която да ни даде възможност да изковем важна европейска идентичност. Но възниква следния въпрос. И след като чух коментарите на колегите, се питам, трябва да помислим как ще съчетаем различните исторически виждания на нациите. Как да изковем единна история и как да включим в нея тази на мигрантите. Госпожа Сойдрова. Благодаря ви, госпожо председател. Благодаря ви, госпожо министър. Нидерландската образователна система е изключително интересна. Там се дава възможност за приобщаване и за новаторство. Надявам се, че вашето председателство ще отдели специално внимание на образованието. Вие самата засегнахте някои от аспектите, но на мен ми се искаше да попитам в по кои теми ще организирате конференции? Миграцията ще бъде доста спорен въпрос, радикализацията също. трудно би било да се накарат държавите членки да отделят повече внимание на този момент. Но вие, разбира се, бихте могли да се възползвате от докладите, които гласувахме в нашата комисия, за да накарате държавите членки да се заинтересуват във връзка с Европеана. Доколкото разбрах, може да разчитате изцяло на подкрепата на Чешката република в това отношение в контекста на цифровизацията на Европа. Това е отличен проект който ще направи европейското културно наследство по-видимо. Äh, äh, Колегата Сьостер. Благодаря ви, госпожо председател. Благодаря ви, госпожо министър, за това, че изложихте вашата позиция. Вие подчертахте значението на приобщаващото общество – Почертахте също така, че образованието е изключително важно, за да могат да бъдат постигнати целите. Беженците не само трябва да се адаптират към нашите общества, но и трябва да дадат принос за тях. Аз бих искал да кажа няколко неща. Първо, в Европа има социално неравенство. Вярвате ли, че в рамките на вашето председателство, в рамките на тези 6 месеца, би било добре да отделите ролята да отделите внимание на ролята на образованието за премахването на тези социални неравенства. Като че ли в образователната система това социално наравенство продължава да съществува. Ако погледнете а, хората, които се превърнаха в терористи, ще видите, че те са жертви на социално изключване. Та какво може да се направи в това отношение? Това е въпросът ни. На следващо място. Какво можем да направим, за да може да накараме хората да се обучават през целия си живот? Микрофона на оратора бе изключен. enden oft äh, mit der Altersgrenze. Na Много често Евростат като че ли твърди, че образованието не, и обучението не са важни за хората над 60 години. Министр, благодаря госпожо председател, госпожа, благодаря господин министр. Така, на Говорихте за две конференции, едната за компетенциите и другата за висшето образование. Позволявам си да подчертая положително тази информация, защото знаем много добре какви са компетенции в Европейския съюз относно тези проблеми и се опитваме да действаме както комисията, направим правим напред. Искам да подчертая ролята на тези е, въпроси в е, социалната инклюзия, в този въпрос, който беше е, свързан с интеркултурния диалог. Ми се струва, че това е, е също неизбежна тема. И също искам да подчертая и интеркултурния диалог, връзката между интеркултурния диалог и приоритетите. Това е един интеркултурния диалог, по което и има позиции, и по който се сблъскват някои виждания. И в този смисъл споделям а, някои забележки на колегите. Ми се струва, че това е един момент на слабост, което беше подчертано. Това е относителното използване на огромния материал, с който разполагаме. И последния въпрос, който беше подчертан колегата Петра – Искам да подчертая също и аз важността на този въпрос, че през 2018 година ще бъде годината на културата. Знаем каква е позицията, която беше изразена в съвета, че има нужда това да се занимае комисията. Колега Бур. Thank you, uh, chairman. Благодаря ви, госпожо председател, господин, госпожо министър. Често в програмите Европейския съюз насърчава финансирането за различни програми в областта на образованието, като това темата, която гласувахме днес, е именно образованието по въпрос на Европейския съюз в училище. Изключите ли възможността Европейският съюз да се намеси в предстоящият референдум за излизане на Великото кралство от Европейския съюз в кампанията чрез различни данни и програми и ако не можете да изключите тази възможност, какво точно вие самата виждате като възможност за, под... за брошури, които могат да се изготвят и разпространяват, например? Благодаря ви и последната думата ми господин Граматикакис. One minute. За една минута. Εγώ χάρηκα γιατί η υπουργό ήταν πολύ σύντομη και περιέλαβε όλα τα σπουδαία ζητήματα. Βέβαια είμαι πάλι βέβαιος ότι η θέληση της... Министърката беше кратка, но беше изчерпателна и съм убеден, че волята на председателството е, амбицията ще бъде доста далече от действителността, защото е, комисията, Европейската комисия, не изпитва наистина, не, не усеща наистина стоеността на културата, както вас, госпожа министър. Вие се позовахте съвсем целесообразно на правото на интелектуална собственост, което си остава въпрос все още на решение. Имате ли някакво лично виждане, защото казахте, че през месец юни, през май, през септември, не се знае кога, ще има необходимото законодателство. Но още един въпрос – Програмите, които бяха успешни, програмите на комисията, например Разум, се сблъскаха с много затруднения. Смятате ли да улесните развитието и прилагането на тези програми? Благодаря на всички колеги. Имаше много интерес по отношение предложенията на Нидерландското председателство. И има много въпроси, не се знае дали ще отговори на всичките, но ще ще се опитаме да слеем някои. Тук е, е министър Фоди и ще бъда много доволна, ако успеем да приключим с в рамките на 10 на минути. Това е събрание. Благодаря. Um, е, е Благодаря, госпожо председател. Да, имаше много въпроси, действително ще се опитам да ги групирам някакси. И да отговоря поне на по-голямата част. Мисля, че не бяха малко тези, които се позоваха на едно много, много, много важно, много голямата значимост на образованието. То позволява на много поколения да растат в дух на солидарност, и образованието е много важно за бъдещето на Европа, както каза господин Къстер, за, включително за да се борим срещу социалното неравенство. Бяха въведени политики в това отношение. Education and Training Monitor, например. И в съвета ние ще дадем една, едно много ясно послание в това отношение – и то особено във връзка с европейския семестър. Но мисля, че също чрез културата ще може да посочим и да докажем, че Европа е повече от една промишлена политика, както госпожа Камерон го каза. Ще говорим също и за нашите ценности. Какво означава това? Това означава, че социалният диалог трябва да бъде спазван. И мисля, че тук политическите отговорници ще играят много важна роля. Разбира се, може да очакваме много от образованието, но ние трябва да поемем нашата отговорност като политически отговорници, като започнем един диалог. Смятам, че разум плюс е инструмент, който позволява да се развива културата, социалния диалог, да се да научим нашата младеж какво от какво се интересуват другите, какво, какви са въпроси, които други се поставят. Така че младеж, младите хора могат да обменят опит и да се учат едни от други. И така организираме много неща. Госпожа Варина питаше дали има инструменти за постигане на тези хубави цели. Това е един добър въпрос. Говори за Еразъм Плюс, но не е само този инструмент, също така и открития метод за координация, който позволява това съгласуване също така IT 2020, е, което програма беше ревизирана през ноември. Също в съвета има възможност да се дава политически импулс. Разбира се, те не са задължителни, но държавите членки, които се ангажират, действително поемат такъв ангажимент. Това го казвам, е, защото в съвета ние трябва да имаме е, смелостта да водим най- най-трудните дебати. Много от вас е, говориха за предизвикателствата, с които трябва да се бори в областта на радикализацията. И мисля, че една от първите задачи на всички преподаватели, но също така и на политическите отговорници, и на съвета, това е да говорим помежду си за на всякакви теми, дори най-трудните. И мога да ви гарантирам, че това е което ще направим. Освен това, стана дума и за борбата срещу неравенството. Госпожа Барт също говореше за инклюзивност, за положителен подход. Мога да ви кажа, че аз също, когато разговарям с млади хора, се старая винаги да бъда положителна. И като министър на образованието имам а, тази привилегия да се срещам с много млади хора, идеалисти, младежи, които имат идеи. И мисля, че винаги успявам да им кажа, че Европа може да им предложи много неща и те трябва да се възползват. Но, пак казвам, това е една тема, която ще се върне на маса на съвета, без да избягваме трудните теми. Така че казах, ще говорим за радикализацията. Госпожа Трюпел питаше каква е позицията на жените в този дебат. Аз съм напълно съгласна с това и се надявам, че добрите примери, добрите практики, които ще помоля колегите да представят, ще бъдат е, добри примери. Може би ролята на жените ще може да бъде един добър пример за една добра практика. И а искам да добавя, че аз сътруднича с колегата Ване, държавен секретар, който отговаря за политиката за младеща. Разбира се, аз се съсредоточавам върху образованието и декларацията на Париж беше декларация на министрите на образованието, но много теми излизат извън е, училищната рамка, става дума за отговорността на родителите и така нататък. Много повече неща от е, това, което се вписва съм в образованието. Напълно съм съгласна с е, господин Диагону в смисъл, че образованието е важно в борбата срещу радикализацията, но това няма да е достатъчно. И това е така. Ние не може да поверим цялата отговорност за решаване на социалните проблеми само на преподавателите. Трябва в рамките на умена, като разбира се се спазват националните компетенции, трябва ние да извличаме уроци от опита, който има всички държави членки. Трябва да говорим за и взаимното действие между работата с младеща, сигурността, диалога с религиозните организации, с силите на реда и така нататък. Всички трябва да участват. Това означава, и аз се обръщам към госпожа Бана, надявам се, че произнасям добре името, И искам да кажа, че трябва, разбира се, да признаем културните различия. Те съществуват но именно за да дебатираме, за да успеем да се съсредоточим върху общите ценности, да повдигне въпросите на интеграцията и е, госпожа Хименес е, постави въпроса за миграционните потоци. Не трябва да избягваме е, най-трудните дебати. Тези потоци могат да предизвикат много напрежение, но пък от друга страна те може би позволяват по-добре да оценим междукултурните проблеми и връзки, контактите с бежанци и с и между бежанците и местното население трябва да се засилват. освен това искам да се спра на междукултурния диалог, който е приоритет на съвета, също така и на културната програма за период 2015-2018. А и други въпроси ми бяха зададени във връзка с културата. По-специално господин Моргану. Ставаше дума за Европейската година на културното наследство. Това, което мога да ви кажа за Нидерландия, през ноември съветът поиска от комисията да направи едно предложение за година на културното наследство. Ако не се лъжа, Европейската комисия най-напред ще разгледа общо тези години, европейски години, за да видим дали са ефикасни. Но ако решим да да продължим с тези европейски годишни години, мисля, че тази темата е много добра и може да направим предложение пред Европейската комисия. Що се отнася до Европеана, аз съм много доволна, като слушам, че известен брой от вас подчертаха значимостта на тази програма. Благодаря също и за това, което ни каза госпожа Сладорова относно чешкото, чешкия принос към тази програма. Аз проведох немалко разговори с заинтересовани лица и имам наистина чувството, че много колеги са съгласни с мен за това, че вече е време нещата да се размърдат, иначе може да загубим това, което сме постигнали до този момент с Европеана. Благодаря за вашите думи. Обръщам се госпожа Тропел, господин Зотреевски. Извинявам се, ако не произнасям добре и името. А, прав сте, като подчертавате значимостта на финансирането на Европеана. Разбира се, това ще бъде възможно само чрез взаимни усилия между държавите членки и Европейския съюз. Аз ще направя всичко, което е необходимо, за да се постигнат някакви заключения в Европейския съвет. Аз съм много привързана към идеята за повече комуникация. Трябва Европеана да стане много по-известна сред европейските граждани и те да се открият в нея. Имаше една поредица, има една поредица от лекции относно Първата световна война и това ще бъде един добър пример за ролята на Европеано за бъдеще. Господин Страдайски говори за културната програма в Нидерландия. Има в Брюксел, в Амстердам, в други европейски столици. И в Амстердам ще се състоят много конференции в една сграда, която е построена от нидерландски архитекти, което, където има много-много творби на нидерландски автори и аз ви каня да се възползвате, да посетите тази сграда, да се възползвате от културното ни наследство. Наложи се през последните години да направим много сериозни усилия, да правим економии, но контакта, диалозите и диалога в международно и национално равнище при нас е, има огромно значение. Това беше, госпожо председател. Надявам се, че успях да успея на по-голямата част от въпросите, които ми бяха зададени. Давам си сметка, разбира се, че не, не дадох отговор на всичко. Зная, че също, че тази среща е само началото на една на една дискусия, която ще продължи 6 месеца и си давам сметка, че образованието и културата играят една основна роля за опазване на европейските ценности, за които толкова много от вас говориха. Може би културата плюс някои други теми ще покажат какво споделяме помежду си като европейци. Благодаря за вашето участие, благодаря аз ще взема под внимание всичко, което беше казано, за да уточним още повече темите, които ще разглеждаме в рамките на съвета, но и в неформалните срещи. Благодаря. Thank you so much. Grazie. Благодаря. Благодаря, госпожо министър, за тези срещи, които са много важни, но и за това е всичко много важно за нашата комисия и едно кратко съобщение, което се свързва с темата за интеграцията и превенцията на радикализацията. В парламента внесохме един много важен доклад относ с цел да подкрепим достъпа към до образованието на децата на бежанци, да увеличим ресурсите. и Получихме около 23 милиона повече от комисията, но това трябва да се удвои като помощ, но също така и да се създава един минимален стандарт за прием в нашите страни. И това е много сериозна задача. И другото предложение, което направихме, беше за един коридор, образователен коридор, за да може всичките деца от Сирия и от другите страни, в които са в конфликт, да бъдат прияти в европейските университети. И по това има някои университети изразиха готовност. Също така и Асоциацията на а, университетите онлайн. Говорихме с комисията за двустранни делегации в трети страни. И ще бъде много хубаво съветът и е, ирландското председателство, които са много очевидно заинтересовани от това да ни подкрепят, а също така и на специфичните очаквания в тази рамките на 2018 година, година на културата. Изпратихме е едно писмо на заместник председателя Зимермас, но все още не сме получили задоволителен отговор. Но се надяваме, че вашето председателство ще бъде стратегическо в този смисъл, защото това, което днес ситуацията е много сложна, има много... вниманието се съсредоточено върху културата и в една Европа, която да не, не трябва да загуби своите е, ценности. Така че благодаря ви много и ще работим заедно в рамките на сътрудничеството с съвета. Ще отговоря на въпроса ви, свързан с превенцията на радикализирането. Аз лично очаквам с нетърпение Сведението, които вие може да ни предоставите като парламентарна комисия, нещо по което ние може да ги използваме в стъпките, които ще предприемем. Ще организираме и конференция, и не официална среща чрез онлайн консултации по въпросите за образование, дори по принцип се получава върху висшето образование, но може да се използва и за други цели, като например ученето през целия живот, например, образованието на възрастните, както попита господин Кьостър, но също така може да използва и за образование на мигрантите и беженците. Наясно сме с този проблем и ще му отделим необходимото внимание. Благодаря ви. А, сега бих искала да, бих искала да помоля министърът на спорта, здравеопазването, Martin van Риен да се присъедини към нас. Okay, okay. And so we have this uh, change uh, of the chair. Prego. So, dear И така, скъпи колеги, разполагаме само с половин час за интересния дебат, който ни очаква по въпросите за спорта. Надявам се да останете сред нас за интересното изслушване на министъра. Само иска да кажа, че да тези въпроси са много интересни, тези компетенции. Е, разбира се, и изведението образование, култура и спорт е, едно. Но знае, че Ирландското правителство вече предвиди едно важно събитие в Хага през март. За съжаление, точно тогава ще имаме пленарно в Страсбург. И това е една тема, която, за съжаление, си оставя един малък проблем за нас, в този смисъл, че ние не може да участваме, защото сме на пленарното, така че се страхувам, че много колеги няма да могат да отидат. Но смятаме, че спортът като практика и образованието в областта на спорта като стил на живот и като превенция на някои проблеми, свързани с здравето, е една много важна тема, но и е, интересува ни много, както ставаше дума за прозрачността на спорта, защото големите спортни събития са много, много важни и позволяват да се осигури възможност за, и за економически растеж. Разбира се, се отдава много внимание на прозрачността, където и да се организират събитията, както подчертахме, когато Комисията за човешките права постави въпроса за, и за местата, където се провеждат големите европейски събития. Така че давам думата на колегата. Има 10 минути. След това ще се опитаме всичките да зададем въпроси. Може ви, вземете думата. Thank you, Chair, and thank you, dear members. Благодаря ви, госпожо председател. Уважаеми членове на Комисията по културни въпроси, благодаря ви, че ме поканите днес след вас и ми дадете тази възможност да споделя с вас приоритетите и дневният ред в обл... на Нидерландското председателство в областта на младеща и спорта. Всички бяхме потресени от тентата през ноември в Париж, едва 10 месеца след нападението срещу Шарли Ебдо в същия този град. Усетихме терористичният заплаха и тук в Брюксел, центъра на европейската демокрация. Всички притеснение от Даеш и екстремизъм, предизвикващ и използващ насилие, който се доближава се повече и повече до нас. Ясно, че трябва да направим всичко по силите си, е, за да се борим срещу подобни ексцеси. Редици си вече бяха предприяти на европейско равнище за справяне с е, тези належащи проблеми. Имаме нужда обаче и от дългосрочно решение и тук, е, според нас, от ключово значение е стремежът към превентивни действия. Нуждаем се от сигурност и справедливо, за да, за да предотвратим и подобни актове на екстремизъм, предизвикващ използващ насилие, но преди всичко трябва да има превенция на радикализирането. Ето защо радикализирането или по-скоро по-добрата превенция на екстремизмът, използващ насилие, е сред основните теми на дневният ни ред последните събития почетаха колко важно е по-тясно сътрудничество на държавите членки не само в областта на сигурността, чрез обмен в областта на правоохранителните и съдебните системи, но и работа с младите хора, тъй като радикализирането често започва на много ранна възраст. Нидерландското председателство би искало да даде необходимият приоритет на превенцията на радикализирането и колко важно е да се работи с младите хора на всички равнища. Радикализирането може да доведе до екстремизъм, водещото насилие и това се случва в всички среди, където има млади хора. И според нас работата с младите хора е от значение за превенцията на екстремизма както беше споменати в съвместният доклад на съвета и комисията за прилагане на подновената рамка за европейско сътрудничество по въпросите на младеща, имаме нужда от многодисциплинарен подход. Трябва цяла общност, за да се отгледа както каза и госпожа Клинтън, но трябва общности, за да се предотврати радикализирането на младите хора. И затова е важно общността да остане в частен контакт с младите. Също така е важно и младите да се смятат за сами себе си за част от общността. По време на руското председателство се съгласихме колко важна е работата с младите хора за постигнат тези цели. Присъствието на лица, занимаващи се с млади хора в квартали, където те живеят и дам възможност да изградят партньорство с младежите, тъй като това партньорство вече е изградено, те могат да изиграят важна роля в изграждането на самоличността на младите работата с млади хора, спорта, доброволческата дейност и културните дейности могат да бъдат ефикасни инструменти за достигане до младите хора. Политиките в областта на младеща и в частност в частност могат да ни позволят да достигнем до моли, колкото в противен случай биха останали недостижими. И е важно това да се случва както в интернет, така и на живо. Важно е лицата, работещи с млади хора, да са видими в квартали, където живеят младежите. По този ще могат да изградят надежни връзки с младите хора. Лицата, занимаващи се с въпросите на младеща, имат възможност да помогнат на младежите да изградят своята самоличност. А както знаеме, развитието на самоличността е един от основните фактори за радикализацията. Младите хора, на които им липсва чувство за смисъл или чувство за принадлежност са по-податливо, податливи на радикални и екстремистски идеи. И също така е много важно да има е, трансдисциплинарен подход на сътрудничество между училищата, е, семействата, работниците с млади хора и различните религиозни общности са много важни. Заедно с е, министър Бусен Марка обсъдихме възможността да се създаде дисциплинарен подход, който да обхваща дейността в областта на младите хора, грижите за младите хора, образованието и социалната политика. И по вашето представителство искаме да предприемем стъпка напред чрез е, обмен на най-добри практики. Ще обърнем особено внимание на декларацията за насърчаване на гражданството и общите ценности на свобода, толерантност и недискриминация чрез образованието. Декларация подписана от министрите на образованието на 17 март 2015 година. Тази декларация е основата на, транс, на трансдисциплинарният подход за сътрудничество и на главодните насоки в сътрудничество на европейско равнище в превенцията на радикализирането и насърчаване на гражданството в младите хора. Предприемайки председателството на света на Европейския съюз, си дадох сметка, че има много добри практики, които можем да обменим. Бъдещето на Европа е поставено под въпрос, както знаем и всички знаем за какво се борим. Разбира се, превенцията на екстремизма и насилието се нуждаят от повече усилия. Секторът на труда, образованието, сигурността и политиката в областта на младеща са съществени елементи. Но трябва всички по всички трябва да се работи едновременно и трябва да намерим различни начини за, за борба срещу насилието и екстремизма. Председателството ще смята за приоритет борбата срещу радикализацията и маргинализацията на младите хора и ще представи проект заключение на съвета по въпрос на превенцията на радикализацията с цел приемането им на съвет за заетост, младеж, култура и спорт на 30 май 2016 година. Въпросът ще бъде повдигнат и важен и въпросът е свързан с здравето и умственото здраве на младите хора, които ще бъдат засегнато на конференция, която ще се организира относно в Мастрих на 17 вой 2016 година. А сега няколко думи за структурирания диалог. Като вече споменах, много е важно младите хора да се чувстват част от общността. И това, разбира се, е, въжи и за всички млади хора. Ето защо е много важно политическите ръководители да имат тясна връзка с тези млади хора. Нидерландското председателство смята, че струен диалог е много важен подход отдолу нагоре за свързване с моите хора. Това е важен инструмент за набдяване с данни за реалното положение на място. В рамките на структурен диалог на Европейския съюз в областта на, на политиката за младеща, новите като трио на председателите Нидерландия, Словакия и Малта ще работи по общите тематични приоритети за периода 1 януари 2016-30 юни 2017 година. Основната ни тема ще бъде даване на възможности млади хора да се ангажират в една разнообразна, взаимосвързана и приобщаваща Европа. Готови за живота, готови за обществото през едните 18, 18 месеца темата ще бъде обсъдена в редица елементи на структурния диалог, включително и на конференциите на EU Youth. Предвидели сме такава конференция, която ще се проведе от, 7, от 5 извинете, до 7 април на 2016 година в Амстердам. Уважаем госпожо председател, сега стигам до темата свързана с спорта. Най-напред бих искал да направя няколко да кажа няколко думи за въпроса за уреждането на мачовете. Ще започна с няколко думи, свързани с съвета на Европейския съюз за конвенцията за уреждане на мачове. За нещастие не успяхме да постигнем споразумение по време на Европейското председателство, въпреки всички положени усилия. Ние ще видим как може да се постигне напредък в съвета. Нидерландското председателство възнамерява да организира среща с съвета на Европа и с съответните засегнати държави членки за улесняване присъединяват на Европейския съюз към тази конвенция. Възоснова на плана, на работния план за областта на спорта за периода 2014-2017 година, Нидерландското председателство ще се съсредоточи върху темата за честността в спорта. Тази тема, както знаем, привлече вниманието на вашия парламент и на вашата комисия и благодаря за направения в досега принос. Както знаете, спортът представлява редица положителни ценности, като удоволствие, гордост, успехи и приносът на спорта за благоденствието и здравето не бива да бъде подценявано. Ето защо честността и прозрачността, както и доброто управление са много важни елементи в насърчаването на спорта. Като правителствени организации ние можем да подкрепим движенията на спорта за постигане на демократични и финансово справедливи мероприятия. Всичко това трябва да се случва в честност на добро управление, на добро управление, честност и прозрачност. Радваме се за нов, дъха на, нов, на свежест, който беше донесен от Томас Пах, като той стана председател на Международния олимпийски комитет. Очевидно е, че е, трябва да стигнат повратна стоп, е, повратен момент в историята на олимпийското движение. Обедени сме, че съвместен подход на европейско равнище може да, да доведе добавена стойност за насърчаване на честността, прозрачността и доброто управление в спорта като цяло и в е, организирането на големи спортни мероприятия в частност. Тъй като си честно са публично-частни партньорства, те трябва да привлекат и националните и местни власти, както и други международни спортни федерации и заинтересовани страни. За постигане тази цел Нидерландското председателство ще работи за е, по темата за честността в спорта ще бъдат организирани проекто заключения на съвета по отношение на честността и доброто управление при организирането на масови спортни прояви. А работната група за финансиране и добри практики в спорта ще предостави своя принос, когато това се окаже уместно. Уважаема госпожо председател, допингът е друг сериозна заплаха за честността в спорта. В последните години имаше редица допинг скандали в леката атлетика, колоезденето и други спортове. В областта на спорта е много важно Европейският съюз да има ясна добре изразена позиция. Нидерландското председателство ще подготви координираната позиция на Европейския съюз в външната работа Световната антидопингова организация и Съвета на Европа позицията ще бъде представена от представител на Европейския съюз на следващото заседание на управляващият съвет на Фундацията на Световната допингова агенция през май 2016 година. Нидерландското председателство също така ще организира конференция посветена на борбата срещу допинга, в която ще участват заинтересованите страни. Ще обърнем внимание на заплахата, която представлява употребата на допинга и ще обърнем внимание и на новият регламент на Европейския съюз за защита на данните. Заедно с Европейската комисия определихме данни за провеждане на спортните мероприятия с Генерална дирекция спорта на 9 и 10 март 2016 година. Европейският форум по спорта ще се проведе в Хага в Нидерландия. Европейският форум на спорта се организира от Европейската комисия и последните на комисията обещаха, че членовете на Европейския форум също ще бъдат поканени. Държа да го отбележа. На 10 и 11 март след форума по спорт на Европейския съюз, Генерална дирекция спорт на Европейската комисия е предвидила и съвет на по спорта който за 31 май 2016 година. Също така ще бъде организиран структурен диалог с интересованите страни и държавите членки на същия този ден в Брюксел. И не да последно ще организираме конференция последна борба срещу допинга в Амстердам на 15 юни 2016 година. В заключение, госпожо председател, спортът е удоволствие само ако играта се играе честно. Важно е да се обърнем и към доброто управление на спортните федерации и асоциации. Честността, послушността и доброто управление могат да върнат отново ключовите функции на спорта в обществото. Благодаря ви, госпожо председател. Много ви благодаря, господин министр. Благодаря, беше много точно и много интересно изявление. и много разчитаме на ангажираността на, на нидерландското е, председателство. Факта, е, че спорт е един голям инструмент за интеграция и за превенция на радикализацията и активното участие на, на младите с е, изграждането на чувство за принадлежност. Факта, е, че говорите за тази политическа декларация, ни интересува много относно е, почтеността в спорта и ще може ние да принесем за това. Също така и въпроса за силното участие за конвенцията Сомашфикс е вярно. И като ние трябва, ще подпишем тази конвенция, но се надявам, че може да се тази инициатива да продължи да работи в... Иначе ще направим всичко, за да може това ще бъде в последното. Ще се опитаме в Страсбург да направим нещо. Дори с, не може да гарантираме нищо, що се отнася до датите и за участието на парламентаристите. Така ще дам думата на всички тези, които я поискаха. А, това е един едно лице с много опит в тази област. Грация, сега президент. Dziękuję panie ministrze. Oczywiście ten temat jest mi bardzo bliski jako sport. Bardzo się cieszę. Благодаря, госпожо министър. Разбира се, този, тази тема ми е много, много близка, защото става дума за спорт и разбира се, проблемът с допинга за мен е много сериозен. За мен назначаването на господин Толавор е много е едно много добро решение. Искам все пак да кажа, че за първ път, от както парламента съществува, ние имаме една такава интергрупа в областта на спорта. Аз е, работя в спорта, но имам, искам да говоря за нещо друго, най-вече за интеграцията, за която говорихте. Интегрирането на иммигрантите в нашите общества. Вече организирахме една среща, но и говорихме с един млад афганистанец, който остана с чувството, че е прият. Това е една много важна тема, разбира се, в следващите години. Разбира се, трябва да си служим с ценностите на спорта, на, на, на чистия спорт. Трябва да се спрем също на това, което е FIFA, UEFA, разбира се, избора на председателите на тези институции, инстанции е много интересен, защото виждаме как лошия опит може да, да доведе до добър опит, до добри полуки. Нека да не забравяме, че в Европа спортът не е само спортното емоционално развитие. Това е едно явление, което е от економическо измерение. В моята страна, по-настоящем, има шампионати по хандбол. И туристите, посетителите на нашата страна участват в спортния живот – хора, които не са били винаги свързани с спорта, но те научават, че те разбират, че могат да научат много че спорта е едни за други. Колегата Хелга Трипъл, съвсем накратко, тъй като времето напредва, бих искал да се върна на въпроса за младите хора и дерадикализирането или превенцията на радикализирането. Бих искала да дам един пример от Германия. Става въпрос за един израелец от арабски происход, който работи с младите хора в областта на превенцията на радикализирането и в частност на дерадикализирането. И бих искала да подкрепя казаното от вас. Смятам, че наистина е много добре да разгледаме примерите за добри практики от различните държави членки. Нека да видим какво хора, правят хората на място и да видим как можем през едните няколко години да предотвратим занимаването на млади европейци като борба в чехата. Köszönöm szépen. A az Európai Unió 2013-15-ös évi is. Благодаря, госпожо председател. Що се отнася до стратегията 2013-2015 Европейския съюз, ще подготвя един доклад по тази тема. Аз също имам един въпрос относно младеща в Европа. Много съм доволна, че младеща е приоритет за вашето председателство. Доволна съм, че вие наистина ще се съсредоточите върху проблемите на младите хора в нашите общества. Мисля, че достъпът до образование е изключително важен, за да може всички млади хора да намерят своето място на трудовия пазар, да се дадат възможности на младите хора. И съм много доволна, че чух, че смятате, че местните общности играят много важна роля в това, както и семейството, религиозните общности, църквите, които младите посещават. Всички тези е, институции на практика е, ще помогнат на младежите да, се, да не се обръщат към екстремистски и радикални групи. Мисля, че тези институции са много важни. Искам също да говоря за идентичността, за езика, за културата на младсинствата и правото им за достъп до културните ценности. Аз се надявам, че всички младежи, които принадлежат към различни мълцинства, ще могат да се интегрират, като разбира се, запазват връзката с общностите си. Ние говоря само за иммигрантите пристигнали скоро в Европа, а и за тези, които се отдават в Европа. Но все пак трябва да се запази и езиковото и културно а, мнозинство в, на нашия континент. Искам да попитам какви са вашите намерения за намаляване на безработицата сред а, а, младите и как да им помогнем с спорта. Благодаря. И сега ще дам думата за реплика на господин министъра. Um, uh, благодаря ви, госпожо председател. Най-напред в отговор на господин Вента, благодаря на интергрупата на Европейския парламент за спорта да се заемат с темата. Държавите членки също заявиха своят интерес към темата на заседанието на съвета на 24 ноември. Това мисля, че това се случи след, следствие на ползотворен диалог на представители на държави членки. Те обмисляха как може спорт да се използва за социалната интеграция на мигрантите и бежанците и как те трябва да бъдат включени сред дейностите, от които се нуждаят бежанците. Нидерландското председателство си е наясно с предстоящата инициатива на Европейската комисия и ще ще се надяваме да бъде един да тя да представлява един хоризонтален подход, обхващат образованието, младеща и спорта. Впечатлен бях от а, примера ви за млад а, мъж от Африка, който е заявил, че спортът не е само въпрос на култура, когато човек го, го практикува сам, но и въпрос на интеграция. Това са много ценни лични а, свидетелства, ние ги ценим високо и възоснова на тях мисля, че може да изградим много по-успешни политики и да превърнем спорта в истински инструмент на, за интеграция. В отговор на госпожа Трюпел, най-напред благодаря ви за промоцията на тази книга, която ми се изглежда много интересна. Обещавам ви, че ще я прочета. Ще обсъждаме с колегите темата за интеграцията и различните подходи към интеграцията. И аз стигна до извода, че всъщност е много трудно да се изготви една политика, която да обхване този да цялостен подход. Трудно е както на национално равнище, така и на местно равнище. И още по-смело е да се опитаме да го направим на международно равнище. Но все пак си заслужава да направим този опит – Може би няма как да изиграем ключова роля при интеграцията, но ако не използваме предимствата на този интегриран подход има опасност да пропуснем възможни добри резултати. Не е лесно да се приложи този интегриран подход, всички и всяка държава членка го, органи... го мисля на национално равнище, затова е толкова важно да има обмен на най-добри практики в тази област. Госпожо Боксер, благодаря ви за доклада, който изготвихте по приоритетите на Нидерландското председателство. Защото като представляват съществуващите общности, действително могат да се превърнат в правна точка за засилване на правата и на, и на ценностите на общностите като цяло. В Европа винаги сме се стремили да имаме разнообразна култура, не единна или унифицирана култура, като по този начин да ни се разпространяват европейските ценности. И затова смятам, че наистина е много важно да се продължи в тази насока. По въпроса за безработицата, ние подкравяме един инструмент, за насърчаване на младежката заетост и ще разгледаме последователността на следващите по гаранцията за младежта на съвета за заетост, култура и младеж. В, в един същ формат да се създават и министрите, които отговарят за безработицата, за заетостта, извинете, и за младите хора, така че се надявам да имаме ползотворно обмен на мнения. Много ви благодаря. Страхата му зориен. Благодаря на господин министър. Беше много изчерпателно и интересно. Мога да кажа това. В светлината на това, което казаха колегите и това, което беше споменато преди, смятам, че ще е много важно <clears throat> да се изкажат председателите на комисията. Има още много въпроси, които ще зададем на следващото заседание. И е много важно, след декларацията на министрите в Париж, да има една инициатива от страна на комисията, която да иллюстрира по този начин, по-добър начин всичките дейности, които бяха очертани, всичко, което може да се направи в областта на образованието, спорта, интеграцията. Има нужда от силна подкрепа от страна на политическите отговорници, за да не бъде за да бъде спазено това, което се, разчиста, се очаква и може да очакваме подкрепата на председателството на Нидерландия, също и от страна на министъра. Така че благодаря още веднъж. Ще имаме възможност да се видим отново, освен на, както и на 10 марта. Благодаря. Just the last uh, information. Hello. Последна информация. Следващото заседание ще бъде в среда 17 февруари и цяли цели ден и четвъртък от 9 до 12.30. Много ви благодаря на преводачите. If you can leave, uh, the а сега бих искала да ви помоля да напуснете залата възможно най-бързо, тъй като малко закъсняваме, но все пак доста добре се придържаме към предпредния график. Предстои ни заседание при закрити врата на координаторите. Така че моля